Моля, всички ли имат картата си за гласуване? Хайде, хайде, нека да се организираме по-бързо. Нека да, нека да видим. Ако не, предполагам, че всички ще имате достатъчно време, за да отидете да намерите картата си. Нека да ви напомня. Всички трябва да имате картите си, ако в случай, че ги нямате. Guten Morgen. Ich bedanke mich beim Kollegen Suoni, dass er gestern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 Преди това обаче искам да кажа няколко думи за доклада за младежите. Госпожа Неведалова. Благодаря. Добро утро на всички. Ще се постарая да бъда максимално кратка, за да можем да преминем към гласуването. 2010 година е обявена за година за борба срещу бедността и социалната изолация. Е, също така не само социално изолираните групи са проблем. А, проблем а, са и младежите, които са засегнати особено силно. Парламента трябва да окаже подкрепа на младите на пазара на труда. Най-силно засегнати са и най-младите, унези, които са завършили образованието си, както средно, така и више т.е. хората до 25 годишна възраст. 5 милиона и половина младежи в тази категория са безработни. Докладът съставен от Комисията по заетост и докладчикът е много добре съставен. Той разглежда конкретните стъпки, които Европейският съюз и Европейския парламент би трябвало да подкрепят, би трябвало да се създадат центрове за подкрепа, центрове за наемане на млади хора с оглед да се подпомогне на влизането им на пазара на труда. Тези центрове могат да положат обучение и квалификация. Становището, което аз предложих на Комисията по култура поставя акцента върху подкрепа на младите хора в процеса на професионалното и специализирано обучение. Нашата комисия много държи на образованието и наученето, което продължава цял живот. Тези възможности трябва да се предоставят на максимален брой хора, тъй като е, това е истинския проблем. Истинския проблем не е да завършиш висше образование, а да си намериш работа след като завършиш. Ето защо след, проуч, след приключване на образованието човек трябва да може да се квалифицира допълнително чрез различни курсове, е, чрез е, посещаване на различни институции. Ето защо Очаквам докладът да срещне подкрепата на тази комисия и много ще се радвам, ако с докладчиците в Сянка успеем да се срещнем и да се договорим за това как да отразим всички коментари. Благодаря ви за вниманието. Е, Благодаря, госпожа Бариер. Е, esta opinión. Yo creo que es muy благодаря на госпожа Неведалова за становището. Според мен то е конкретно и поставя ясни и конкретни искания. В... Мисля, че може би си заслужава да напомним процеса от Копенхаген и процеса от Болония. Именно те ще ни дадат възможност да анализираме предизвикателствата и проблемите очертани в доклада. Мисля, че доклада се е конкретен. Вътре са очертани нези мерки, от които имаме нужда. Благодаря. Благодаря. И аз бих искала да благодаря на госпожа Неведалова. Може би въпросът за чуждите езици би трябвало да получи повече внимание. Изучаването на чужди езици като част от професионалното обучение е по-различно от изучаването на чужди езици в гимназията. Аз мисля, че чуждите езици би трябвало да получат по-голямо внимание като част от мерките за подобряване на пригодността на младите за заетост. А, така че изучаването на чужди езици е полезно като част от подготовката им за а, професионална кариера. Аз няма да внасям изменение. Няма да внасям изменение. Освен това, възниква въпросът за Леонардо. Леонардо е програмата, която поставя акцент именно върху този въпрос. Да не забравяме и Еразъм. Тази програма също предвижда стажове за студентите. Всичко това, което е предвидено в Леонардос, е отразено и в Еразъм. Според мен това също трябва да се отрази. Има ли представител на комисията? Аз няма да критикувам никого. Смятаме, че трябва да използваме времето, докато всички членове на комисията се снабдят с карти. Госпожа Неведалова, искате ли да се изкажете? Да. Благодаря ви. Благодаря на всички. Мисля, че процесът от Болония и Копенхаген би трябвало да се включат в доклада. Що се отнася до чуждите езици, на мен ми харесва примерът на Швеция. Той е включен в стандарта за преподаване и освояване на чужди езици. Аз не възразявам да отразя тези въпроси в текста. Добре, казва председателката. четвъртък, 22 марта, 25 март, 12 часа на обяд е крайният срок за внасяне на изменения. Всъщност става дума за тази седмица. Приключваме с тази точка от дневния ред. Ще използвам чук, председателското чукче, както и господин Соник го прави толкова компетентно вчера. Сега преминаваме към гласуването. Първо, докладът на Пао Шмидт. Дебатът се проведе на 23 февруари. Крайният срок за внасяне на изменения беше началото на този месец. 109 е, изменения са внесени. А, внесено е становище от комисията ИТРЕ и ще дам думата на господин Шмидт. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за възможността, която ми давате да говоря тук пред вас. Благодаря, че ми поверихте този доклад, който ми позволи да науча много неща. Знаете, че в Унгария имаме големи проблеми. Младите, които завършват университет, срещат трудности с намирането на работа. Искам да благодаря на секретарията и на колегите, които направиха предложения за изменения. Благодаря също така на Рита. Благодаря, казва председателката. В такъв случай ще преминем към гласуването. Ще гласуваме електронно. Всички имат ли вече картите си? Първи параграф, изменение 17. Моля, гласувайте. Прекратяваме гласуването. Отхвърля се. Надявам се, че не е нужно да ви казвам резултата. Виждате го на екраните. След това изменение и 3-1. Моля, гласувайте. Прекратяваме гласуването. Приема се. Изменение и 3-2. Моля, гласувайте. Прекратяваме гласуването. Приема се. И 3. Моля, гласувайте. Прекратяваме гласуването. Приема се. Параграф 1а. Изменение 18. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 19. Моля, гласувайте. Прекратяваме гласуването. Приема се. Изменение 20. Моля, гласувайте. Прекратяваме гласуването. Приема се. 21 изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 22 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 23 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 24-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 25 изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 26-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 27-мо. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 28 изменение е отеглено. 29. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 30 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 31 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение ИТРА 12. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. ИТРА 16. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. ИТРА 21. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Устно изменение 1. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Измене 32. Моля, гласувайте. Не, всъщност не. То отпада, казва председателката. 33-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 34-то. Гласу... Ще гласуваме в две части. Моля, гласувайте по първата част. Край на гласуването. Приема се. Моля, гласувайте по втората част. Край на гласуването. Приема се. 35-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 36-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 37-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 38 в две части. Моля, гласувайте по първата част. Край на гласуването. Втората част. Моля, гласувайте. Първата част се приема. Втората част се отхвърля. 39-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 40-то изменение е оттеглено. 41 също. 42 гласуваме в две части. Моля, гласувайте по първата част. Край на гласуването. Приема се. Втората част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Втората част на 42 се отхвърля. 43-то, моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 44. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 45. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 46. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 47. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 48. Моля, гласувайте. Приема се. 49. Моля, гласувайте. Не, гласуваме отново 48. Имаше някакъв проблем. Гласуваме отново 48. Край на гласуването. Приема се. 49. Моля, гласувайте 49 Край на гласуването. Приема се. 50-то. Гласуваме в две части. Първата част, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втората част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 51. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 52. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 53. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 54. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 55. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 56. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 58. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И 30. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 59. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Ужасно, казва председателката. 61. Ще казвам само начало, край на вода. Така устройва ли ви? Така, 61. Начало, край. Приема се. 62. Начало. Край. Приема се. 63. Начало. Край на гласуването. Отхвърля се. 64. Е оттеглено. 65. Начало. Край. Шестьдесят и пет. Моля, гласувайте. Начало. Край на гласуването. Отхвърля се. 66. Начало. Край на гласуването. Отхвърля се. 67. Начало. Край. Отхвърля се. 68. Начало край. Приема се. 69. Начало. Край. Отхвърля се. И 37. Начало. Край. Приема се. 70. Начало. Край. Отхвърля се. 71. Начало. Край. Приема се. 72 начало. Край. Приема се. 74. Начало. Край. Приема се. 75. Две части. Първата част. Начало. Край. Приема се. Втората част. Начало. Край. Отхвърля се. 77. Начало. Край. Отхвърля се. 78. Начало. Край. Отхвърля се. 80 е оттеглено. 8... А, пропуснала съм. 79 ми казват. Съжалявам. 79 гласуваме. Начало. Начало. Край. Приема се. 81. Начало. Край. Отхвърля се. 82. Е, Начало. Край. Приема се. 84. Начало. Край. Отхвърля се. 85. Начало. Край. Приема се. 86. Начало. Край. Отхвърля се. 87. Начало, край. Приема се. А, нещо имаше проблем с машините. Нека да започнем от начало. 87. Начало, край. Приема се. 88. Начало, край. Приема се. 89. начало, край, приема се. 90 начало, край, приема се. 91 начало, край, приема се. И 38 начало, край, приема се. И 3.19 начало, край, приема се. И 3.9 начало, край, приема се. 93 Начало, край, приема се. Компромисно изменение А. Начало, край. Имаше някакъв проблем. Започваме от начало. Начало, начало гласовете. Чакайте. А, струва ми се, че вървим твърде бързо и понякога натискате копчето, докато все още не функционират системите и за това всъщност не успяваме да гласуваме както трябва. Да, добре, казва председателката. Ще последваме този съвет. И така, компромисно изменение А. Начало. Край. Приема се. И 3-5. Начало. Край. Отхвърля се. 97 в две части. Първата част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втората част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 98. Начало. Край. Приема се. Устно изменение 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 100. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 101 изменение. Начало. Край. Приема се. 103 начало. Край. Приема се. 104 начало. Край. Приема се. 106 начало. Край. Пропуснахме 105-то, казва председателката. Чакайте, чакайте. Защо не трябва да се гласува в 105-то? 104-то, 105-то. Стой пето. Начало. Край. Приема се. Ако, ако е прието, го слагаме като съображение. Това е просто с, а, препоръка, така че, така че трябваше да го гласуваме. И сега 106-то. Начало, край, приема се. И 13. Начало, край. Не. То отпада. 107 изменени коста. Начало, край, приема се. 108 начало, край, приема, приема се. Едно. Изменение едно. Начало, край, приема се. Изменение 2. Начало, край, приема се. Три Начало, Край. Приема се. 4. В две части. Първата част. Начало. Край. Приема се. Втората част. Начало. Край. Отвърля се. Пето. Извинете, шесто. Пето е оттеглено. Начало. Край. Отвърля се. Седмо. Начало. Край. Приема се. Осмо. Начало. Край. Приема се. Девето начало. Край. Отхвърля се. Десето начало. Край. Отхвърля се. Единайсто начало. Край. Приема се. Дванайсто начало. Край. Приема се. Тринайсто начало. Край. приема се. Приема се. 14. Начало. Край. Приема се. 15. Начало. Край. Отхвърля се. 16. Начало. Край. Отхвърля се. Що се отнася до предложенията на комисията ИТРЕ в последната страна, на последната страница, те са включени в параграф 50 на регламента и за това няма да ги гласуваме тук. А сега гласуваме целия доклад. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 27 гласа за, нито един против, нито един въздържал се. Изключително поздравления. Не сте гласували? Кой не е гласувал? Как така? А, госпожа Веже не, не можа да гласува. Но ще ви отчетем, разбира се. Само момент. А, конконтра. А, же m'excuse. А, гласували сте против. Извинявайте, извинявайте. Gegen, also schmückt das Ganze. Gut, sie konnten nicht. Marie, Marie Therese, you couldn't, you couldn't vote? Не, не можахте да гласувате ли? Два, не сте, 20, добре, отчитаме 29 за и 1 против. Господин Соник сега преминаваме към следващия доклад на Папа Николао. Следващия път ще си потърся заместниците, като ще гласуваме. Да го знаете от сега. Herr Kollege, möchten Sie noch was sagen? Bitte schön. да се Да, проведахме доста дискусии в нашата комисия и мисля, че те говорят за ясния интерес към темата. Искам да благодаря на колегите за всички коментари и внесени изменения. Благодаря особено на докладчиците в сянка от политическите групи. Благодаря на колегите за тяхната подкрепа. Имам само един коментар. Този доклад и инициатива на нашата комисия не спира до тук. Тя трябва да продължи по-нататък. Искам да ви напомня, че политиката спрямо младежите е политика, в която се прилага принципът на субсидиарност. Само, че е, ние се опитваме да убедим държавите членки, че дейността, която извършваме тук, е, си заслужава да бъде включена в е, е, националните политики. Така че този доклад е само началото. Ние трябва да продължим с тази работа. Искам да ви благодаря за подкрепата. В пленарна зала мисля, че ще имаме възможност е, да кажем повече. Благодаря. Благодаря ви. Сега гласуваме. Параграф 3, изменение 30. Начало, край. Приема се. Изменение 31. Разделно гласуване. Първа част. Начало. Край. Приема се. Втора част. Начало. Край. Приема се. Изменение 32. Начало. Край. Приема се. Компромис а. Начало, край. Приема се. 36-то. Начало, край. Приема се. 37. Начало, край. Приема се. 38. Начало, край. Приема се. 39. Начало, край. Приема се.

Начало, край, приема се. 45. Начало, край. Приема се. 46. Начало, край. Отхвърля се. 47. Начало, край. Приема се. 48. Начало, край. Приема се. 49. Начало, край. Приема се. 50 Начало, край. Приема се. 51. Начало, край. Приема се. 52. Начало, край. Приема се. 53. Начало, край. Приема се. 54. Начало, край. Приема се. 55. Начало, край. Приема се. 56. Начало, край. Приема се 57. Начало, край. Приема се 58. Начало, край. Приема се 59. Начало, край. Приема се 60. Начало, край. Приема се. Компромис Б. Начало, край. Приема се. 63 начало край. Отхвърля се. 63-то се отхвърля. 66-то начало край. Отхвърля се. 67 начало край. Приема се. 68 начало край. Приема се. 69-то начало, край, приема се. 70, начало, край, приема се. Компромис и начало, край, приема се. 73-то изменение, начало, край, Приема се 74 начало край. Приема се 75 начало край. Приема се 76 начало край. Отхвърля се. Компромис се. Край на гласуването. Приема се. 77 Приема се 80. Начало, край. Приема се 81. Начало, край. Приема се. Компромис Д. Начало, край. Приема се. 86. Начало, край. Приема се. Компромис Е. E. край. Приема се 90-то изменение. Начало, край. Отхвърля се. 92 начало, край. Приема се. 91 начало, край. Приема се. 93 начало, край. Отхвърля се. 94 начало, Приема се. Компромис F. Начало, край. Приема се. 97 начало, край. Подхвърля се. Не. Was? 101. 101. Стой първо. Начало, край. Приема се 102 начало, край. Приема се 103 начало, край. Свърза се 104 начало, край. Приема се 106 начало, край. Приема се 107 начало, край. Приема се 108 начало, край, отхвърля се. Компромис Г, начало, край, приема се. 113, начало, край, отхвърля се. 114, начало, край, на две части. Първа част, начало, край, приема се. Втора част, начало, край, Приема се. 115. Начало. Край. Приема се 117 начало. Край. Не, и 16, извинявайте, казва председателка. 116 начало. Край. Приема се 117 начало. Край. Приема се 118 с устно изменение на Каталин Сорин Иван. Начало. Край. Приема се. 119. Начало. Край. Приема се. 120. Начало. Край. Отхвърля се. 121. Начало. Край. Приема се. 122. Начало. Край. Приема се. 123. Начало. Край. Приема се 124. Начало. Край. Приема се 125. Начало. Край. Приема се 126. Начало. Край. Отхвърля се 127. Начало. Край. <clears throat> Приема се 128. Не се чува от залата. Гласуваме. Гласта. Щеше да отпадне, ако не бяхме отхвърлили изменението на вержия. Тук две части. Първа част. Първа част се приема. Втора част начало край. Приема се. 129 начало, край. Приема се. 130 <clears throat> начало, край. Приема се. 131 начало, край. Приема се. 132 начало, край. Приема се. 133 начало. 133 начало. Край. Приема се. 134. Начало. Край. Приема се 135. Начало. Край. Приема се 136. Начало. Край. Приема се 137. Начало. Край. Приема се 138. Начало, край. Приема се 139. Начало, край. Приема се 140. Начало, край. Приема се 141. Начало, край. Приема се 142. Начало, край. Приема се 143. Начало, край, приема се. 144, начало, край, приема се. 145, начало, край, приема се. 146, начало, край, приема се. 147, начало, край, приема се. 148, начало, край, Приема се. 149. Начало. Край. Приема се. 150. Начало. Край. Приема се. 151. Две части разделно. Първа част. Начало. Край. Приема се. Втора част. Начало. Край. Отхвърля се. 152. Начало. Край. Отхвърля се 153. Начало. Край. Приема се 154. Начало. Край. Отхвърля се 155. 155, 6, 7 и 8 заедно. Не искате да ги. Добре, по-отделно. 154 начало край. Приема се. 155 начало край. Приема. 156 начало край. Приема се. 157 начало край. Приема се. 158 начало край. Приема се. 159 се оттегля. 160 начало край. Приема се 161 начало. Край. Отхвърля се. 162. Край. Приема се 163 начало. Край. Отхвърля се 164 начало. Край. Приема се 165 начало. Край. Приема се 166 начало. Край. Приема се 167 начало, край. Приема се 168 начало, край. Приема се 169 начало, край. Приема се 170 начало. Приема се 171 начало, край. Приема се 172 начало, Край. Приема се. 173 начало. Край. Приема се. Компромис. Хаш. Начало. Край. Приема се. 177. Начало. Край. Отхвърля се 176 начало. Край. Приема се. 178 начало, край, приема се. 189 начало, край, приема се. 180 начало, край, приема се. 181 начало, край, приема се. 182 начало, край, приема се.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 187. Начало. 100, да, добре, 187. Начало, край. Приема се. Приема се. 70, 188, начало, Приема се 190 начало, край. Приема се 191 начало, край. Приема се 192 начало, край. Приема се 193 начало, край. Приема се 194 начало, край. Приема се 195 начало, край. Приема се 196 начало, край. Приема се 197 на две части. Първа част начало, край. Приема се втора част начало, край. Приема се 198 начало, край. Приема се. 199 начало, край. Приема се. 200 начало, край. Приема се. 201 начало, край. Приема се 202. Начало. Край. Приема се 203. Начало край. Отхвърля се 204. Начало. Край. Приема се. Едно. Начало. Край. Приема се. Две. Начало. Край. Приема се. Три. Начало. Край. Приема се. Четири. Начало. Край. Приема се. 8. Начало. Край. Приема се. 9. Начало. Край. Приема. Отхвърля се. 5. Начало. Край. Приема се 6. Начало. Край. Приема се 7. Начало. Край. Приема се 10. Начало. Край. Приема се. 11. Начало. Край. Приема се. 12. Не, добре, пряста. 13. Начало. Край. Приема се. 14. Начало. Край. Приема се. 15. Начало. Край. Приема се 16. Начало. Край. Отхвърля се 18 начало. Край. Приема се 19. Две части. Първа част начало. Край. Приема се втора част. Начало. Край. Приема се 20. Начало. Край. Приема се 21. Начало, край. Приема се 22. Начало, край. Приема се 23. Начало, край. Приема се 24. Начало, край. Приема се 25. Начало, край. Отхвърля се 26. Край. Отхвърля се 27. Начало. Край. Отхвърля се 28. Начало. Край. Приема се 29. Начало. Край. Отхвърля се. И крайно гласуване. Кой е за? целият текст на доклада. Моля, гласувайте. Е на гласуването. Пълно единодушие, няма въздържали се. Дори госпожа Вержия, поздравление за господин Папа Николао. Много от вашите изменения бяха прияти.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 Сега ще направим размяна на мнения с, а, председателя на Le Rencontre, т.е. срещите. Какво представляват тези срещи, ще ни бъде разказано от нашият гостени. Няма да навлизаме в подробности гостите ще ни кажат за какво става дума. Затова сме ги поканили. Давам думата на председателя. Моля парламентарните сътрудници да си седнат по местата, за да има тишина в залата. А, младата госпожица в задната част на залата. Бихте ли седнала или поне да не разговаряте? Младото момиче с синята риза и сивия костюм моля да седне. Сега. Сега предстоят Ле Ранконтра. Господин Тропяно, имате думата. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да ви благодаря на вас, както и на колегите от Комисията по култура, а също така и на администрацията на тази комисия за поканата, която отправихте към мен и за времето, което ще ми дадете тук да говоря. Искам да ви представя от дясната ми страна госпожа Оджил Волф, министър на културата на провинция Лимбург в Холандия, която е тук с мен. И преди да й дам думата, за да ни обясни становището на членовете на асоциацията. Искам също така да поздравя нашите други гости, господин Жозе Дилес, който е ковчежник на Брюксел, господин Одиан, който е асистент в Ранконтра, срещите и е нашият приятел, който е също така асистент на госпожа Волф. Съвсем накратко искам да ви представя мрежата ни. Предполагам, че вие, госпожо председател, го знае. Вече знаете тази мрежа. Много от колегите тук вече са имали възможност да работят с нас. Ние сме мрежа, която се нарича Лерон Контра, срещите, и която съби... която събира представители по в областта на културата на големите градове в Европа, а също така представители на регионите, на местните власти и това, което наричаме а, междинни партньори, например департаменти и други. Опитваме се да размишляваме не само върху Европейския съюз в настоящия му вид, но също така и страните кандидати и това, което наричаме широка Европа. Е, целта на нашата асоциация е, накратко, да имаме няколко основни приоритета. Първо, да подпомагаме развитието на културни проекти на местна почва в Европа. Мисля по-специално за едно от нашите действия, а именно свързването в мрежа на културните отговорници, а също така и развитието на тази мрежа в различните местни власти. Също така имаме за цел да подсилим ролята на културните представители, защото знаем, и то не само тук в Европейския парламент, че всъщност е много трудно да се защитава културата в политическите заседания. И също така се опитваме да защитаваме интересите на членовете на нашата мрежа. Те са над 150 души, които са в цяла Европа, хора, които са представители на нашата организация на регионално и национално ниво. И знаете колко е важен днес дебата за културата. Именно за това сме тук сред вас днес. Целта е да насърчим този дебат благодарение на контактите, на въпросите, които ще се разискват днес, въпреки че това не е първият ни, първата ни обща работа. Нашата мрежа беше утвърдена през 1994 та Имахме много различни дейности през тези години в цяла Европа и се обръщахме към местните отговорници по културата, също така хора, които се занимават професионално с тази област, хора на изкуството и други в различните държави, където отиваме. И едно от първите заседания, които водим е е всъщност да се опитаме да бъдем винаги присъстващи в културните столици на Европа. През 1992 година Мадрид беше столица, културна столица на Европа и ние бяхме в Мадрид тогава. Бяхме единствената мрежа, която присъства във всички европейски столици на културата. И днес след обед се чества 125-та годишнина тази инициатива. За нас това е, е структурен проект, който позволява на градовете в една държава да помислят за настоящето си и за миналото. Ще отидем в е, Будапеща, в Есен и така нататък. Знаете, че е много важно да имаме сътрудничество с националните власти, особено в страната, която е председател на Европейският съюз. Знаете колко много представлява председателството на Европейския съюз една държава, въпреки че е само за 6 месеца, така че ние ще бъдем в Мадрид. Това са тематични заседания, които се организират по искане на отговорниците за културата. Разбира се, темата зависи от и техният избор. Може да бъде хоризонтална тема, вертикална и така нататък. Разбира се, ние се сътрудничим и с различните местни власти в Европа, с хора, които се занимават с културата, с изкуството. И считаме, тук отново се връщам на възможността, която ни е дадена да продължим с идеите си, но считам, че това е уникална възможност за отговорниците по културата да проведат такъв дебат и е, да се затрудничат с администрацията по културата в други страни в Европа защото културният проблем е проблем за сякаш цяла Европа. Трябва да намерим нови ефективни средства, за да подсилим регионалните и местни политики, които са в основата на бъдещите културни политики и също така да изградим по този начин културата, която всички ние искаме. Нека да не забравяме, че културата е много силна социална връзка между територията и гражданите, че това е катализатор на развитието на териториите. Изчитаме, че а, само чрез нея европейското гражданство може да се изгради. Няма да говоря за естествената ясна връзка между економика и култура и гражданство. Но само искам да кажа, че искаме културната политика да излезе от изолацията, в която се намира. Културата трябва да бъде в сърцето на местното развитие. И накрая искам също така да споделя за инициативата, която вече приключва през 2004 година. Публикувахме една зелена книга на културната политика в Европа и сме готови с публикуването на една бяла книга на културните политики в местен план в Европа. Този документ не искаме да бъде публикуван под традиционната си форма на книга, а ще го представим по-скоро по интернет в една прогресистка, интерактивна форма, за да могат всички граждани на Европа, всички културни отговорници да го видят и да помислят за нашите предложения. Мисля, че периодът, който се отваря пред нас е един интересен нов период – в момента се намираме в економическа криза а, и е моментът е добър да помислим какво можем да направим за нашата мрежа, как да минем към нова стъпка, с нова стратегия, защото считаме, че днес културните избранници, а, интелектуалците, хората на изкуствата и на културата трябва наново да очертаят новите перспективи, да сложат жалоните за периода, който се намира пред нас и затова ви подкамвам да проследите нашата дейност отблизо. А сега дам думата на колегата госпожа Волф. Дами и господа, най-напред искам да ви благодаря за поканата срещи да представят предимствата на членството. Разбира се, аз мога да говоря предимно за предимствата за провинция Лимбург, но съм убедена, че и други шанове на срещите ще ви кажат същото. Провинция Лимбург е в югоисточната част на Холандия, 80% от границите и с Германия и Белгия, а 25, 20% от границата и е с самата Холандия. Поради географската специфика, провинция Лимбург има транснационални контакти и работи заедно с Европейския регион Мюз Рина от повече от 30 години с пет административни системи в район, в който се говорят френски, холандски и немски. В този район беше роден Европейския съюз и еврото чрез договор от Мастрихт през 1992 година. Там се вижда Европа в умален вид. Ясно е, че ние изпитваме потребност да споделяме своя опит за останалата част на Европа, да обменяме знания за нашето отношение към границите и свалянето на пречките, свързани с границите. Не само да разпространяваме своя опит и знания, но също така да се вслушваме в останалите, е, за да правим нещата по-добре заедно. Това се случва, бих казала, всеки ден и то въжи и за културната политика. Независимо от това, се прецени, че е необходимо тази ежедневна практика да бъде по-структурирана. В е, процеса на е, придобиване на членство в Европейската културна мрежа по провинция Лимбург не, не, при непое необмислени рискове. Най-напред беше направен списък на активните а, европейски културни мрежи. Това показа, че има много мрежи. Повечето от този мрежи имат за цел да бъдат платформа за културни институции. Другите мрежи обръщат внимание на градските и селски райони. Ние избрахме да шенуваме в срещите по няколко причини. Според нас срещи е единствената мрежа, която обединява град, градове, селски общини, както и регионални власти в провинция Лимбърг. Срещите е мрежа, която обединява културните елементи на различните нива на управлението и им дава възможност да обменят идеи, знания и опит. Освен това, членовете в страни, които са по периферията на Европейския съюз, са добре дошли в тази мрежа. Това дава възможност за интересни срещи и съпоставка между регионалните подходи и по-местни становища и методи и показва по какъв начин можем да се подпомагаме и да направим така, че позицията ни в страната и Европа да се заздрави. Освен това, срещите в рамките на Леран Контра имат за цел да се приравнят с текущите актуални европейски въпроси в областта на културата като решава въпроси на председателството на Европейския съюз, годишното мото на Европа, как тази година това е борбата срещу бедността и социалната изолация и проблемите на културните столици през годината, членовете винаги са наясно с текущите събития и актуалната европейска културна политика. Всяка среща се посещава от другите членове, което дава възможност за обогатяване на знаниите. Предимствата на този подход е, че членовете и участниците могат да решат да участват в дадено заседание в зависимост от съдържанието. Основното предимство е, че на всяко заседание една група от лица, които проявяват интерес към темата, се обединяват. По този начин се насърчава интереса и се засилва мотивацията на участниците. Това дава възможност да се обменят ценни знания и опит. Разбира се, дами и господа, няма да скрия, че и желанията на Мастрих и еврорегиона да кандидатстват за Европейска столица на културата през 2018 година изигра роля в решението за членуване в срещите. Мисля, че няма нищо лошо в това. Провинция Лимбург напълно подкрепя това желание. Мисля, че ние използваме това членство, за да придадем качество и съдържание на тази кандидатура. Аз се надявам, че съм показала ясно, че членството на срещите е дала много повече на провинция Лимбург, отколкото знание за евентуалната кандидатура на Мастрихт. В нашата провинция има и много други културни амбиции с международно измерение, като Флориада, световна световно изложение на растенията през 2012 година, или световното световен шампионат по колоездене през 2012 година. А също така и през тази година международно художествено събитие в белгийската провинция Лимбург, наречено Манифесто. Работата в една структурирана мрежа създава от теб чувство, че не си сам в Европа и че има много, което ни обединява в този континент. По този начин можем да работим за една по-добра Европа и да намерим начини за изграждане на мостовете между нациите. Разбира се, това може да се осъществи само чрез малки стъпки, които в крайна сметка водят до един гигантски скок напред. Аз мятам, че мрежа като срещите, която обединява различни страни, а не насърчава изолацията на други, е, групи като градски, селски, регионални власти насърчава създаването на новаторски и интересни връзки в европейското културно сътрудничество, което води до по-добро качество и в крайна сметка до повече стабилност за бъдещо развитие. Това изисква срещи нека да ги кажем на всички езици. мютинген, бехенкунген, енкуентрос, инконтри, ранконтра. Вашата подкрепа в бъдеще ще бъде необходима. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, искам да кажа нещо накрая. Каним ви на всички срещи, прояви, които организираме. И искам да кажа, че повечето от избраните в местните власти и парламентите в е, е, Европа се интересуват от нашата дейност и се надяваме, че Европейския парламент ще се заинтересува от е, опитите ни да изградим една културна Европа. Благодаря. Сега преминавам на немски, казва председателската. Вече от доста време работя с Лерон Контра и знам какво правите. Знаете ли вие обаче какво правим ние в областта на културната политика, какви инициативи, инициативи сме предприели. Миналата есен зададахме въпрос към комисията за връзката между култура и региони и а, е, можете и вие да помислите по какъв начин може да повлияете на комисията. От 2003 година, доколкото знам, 50 000 евро а, е, се отделят за бюджета на културата. Това е горе-долу 16% от вашия бюджет. Разбира се, не е кой знае какво, но когато сравним с други сфери, все пак е нещо. И мисля, че и ние можем да сме ви полезни. Публикували сте вече определени данни във вашата бялата книга, но ако го свържете с това, което ние се опитваме да направим с нашия устен въпрос, отправен към комисията, мисля, че тези две инициативи ще си помогнат, ще Вие споменахте провинциите, регионите. Аз идвам от САР. И знам колко е важно да се изграждат тесни връзки между регионите в областта на културата. Прочетах, че през май ще бъдете в Риека, в Харватска. Може би имате намерение да отидете и до Сараево, Нови Сад, до Македония. Смятате ли и там да организирате срещи, и там ранконтра, е ранконтра да а, предприемат инициативи. Можете да отидете и до Албания. не е толкова далеч от Хрватска до Лавания. Смятам, че може да организирате срещи и в страни, където няма национални субсидии в областта на културата. Да им подадете ръка, да отворите обятия, стига да искат. Госпожа Невелова. Благодаря. Искам да ви благодаря за хубавата работа, която вършите. Много се говори за култура на европейско ниво, но малко се прави. Така че много е хубаво, че някой нещо прави и обединява усилията в е, Европа. Имам два въпроса. Забелязах, че имате сътрудничество с е, държави, които не членуват в Европейския съюз. Искам да ви попитам за сътрудничеството с страни извън Европа. Може би Съединените щати и други средземноморски страни. Искам да попитам за бившият съветски блок. В тези страни културата играе важна роля в живота на младите. Ние от Запада не се интересуваме толкова от културата. А, ние обичаме да се ровим в интернет, така че искам да ви попитам дали предвиждате някаква работа с младите хора в бившия съветски блок. Благодаря. Колегата Борис от Полша. Сътрудничеството е, е ключ в развитието и обмяната на добри практики между регионите, но мисля, че в новата финансова рамка за 14-20 година е много важно да предприемем инициативи, които да стимулират културата. Повечето европейски проекти, които са на лице е, по-настоящем и които ще бъдат поети от нова финансова агенция, предполагат е сътрудничество от цяла една мрежа и е, е важно да допринесат най-вече за политиката на сближаване. Председателката няма превод на немски. дали предвиждате сътрудничество с Комитета на регионите, който представлява местните власти, регионите, градовете и предвижда ли също така евросредиземноморско партньорство и с съседните на Източна Европа страни. Да, В началото казахте, че имате връзки с културните столици днес, след обяд. И, и ще участвате в един семинар. Знам, че в Германия има 18 града, които кандидатстват за столица на културата. В Унгария също. Вече между тях съществува определено мрежа, вие паралелно ли а, организирате вашата дейност или в контакти с тях? как смятате да участвате в мрежата между културните столици? Даваме ви думата. Благодаря. Първо, по отношение на сътрудничеството с други градове, други страни. От самото начало от създаването на нашата мрежа ние целим сътрудничество в рамките на голяма Европа. Скопие се присъедини, Босна и Хер... Сараево в Босна и Херцеговина. И ние се стремим да имаме тесни връзки с тях и да организираме срещи и взаимен диалог. Трудно обаче не е желателно да се разпръскваме в е, прекалено много области в Средиземно море, например. И освен това, ние не можем да заместваме местните власти и да поемаме ролята на други мрежи, които работят на различни равнища институционални или артистични. Но ние търсим тясно сътрудничество с мрежи, подобни на нашата, на други континенти, например Интерлокал, която обединява а, латиноамерикански а, структури и в работната група на СЖЛ се опитаме да изградим връзки с подобни на нашата мрежа, за да може нашите членове да имат диалог с други континенти. На... По повод на председателството ще, ще отидем и в Полша и ще се запознаем с ежедневието там. А, ние сътрудничим и редовно каним чиновете на Комитета на регионите на нашите мероприятия. По отношение на културните столици, доста често те се обръщат към нас, а, а, местни избраници, а, които е, изразяват желанието на техния град да стане културна столица е, на Европа. Много градове се кандидатират е, в, Испания, в Полша, но в крайна сметка, когато се кандидатира, има кандидатура, почти всички градове в една страна се кандидатират, искат да представляват своята страна и е, това е много важно. Ние оценяваме а, е, вашата работа по европейските културни столици, доклада на Криста Прат. И а, е, аз препоръчвам да търсим още по-тясно сътрудничество а, на равнище региони и територии. Можем да ви предложим конкретни а, инициативи, за да може е, културата в Европа да се развива на териториално, на местно равнище. Може би госпожа Волф ще добави. Ще позволя, ще продължа на холандски, госпожо председател, ако нямате нищо против. Разбира се, основното предимство на Леран Контра или срещите е, че това е мрежа на културни столици, унези, които са били или искат да станат. Е, мрежата дава възможност за размяна на мнения и опит по конкретна тема. Например, наскоро разговаряхме по въздействието на финансовата криза върху културната политика как да привлечем външно спонсорство и финансиране извън а, органите на властта. А, аз мисля, че именно размяната на мнения е основното предимство. Бъдещи градове кандидати могат да се получат от другите. В Германия, например, много от градовете кандидати, като Есен и Кьон са кандидати. Те представят информация за мрежата в Германия. Така че ние разменяме мнение по конкретна тема, но заедно с това и знания и опит за това, кое е, какво е необходимо, за да станеш културна столица. Представят програмите, от нашите, в нашите провинции някои от програмите се е, включват в събития е, в чужбина. Що се отнася до е, външното до сътрудничество с други страни, Унгария, Латвия, Литва са членове на Леран Контра. Всички те, всички страни, които изброихте, са членове на Европейския съюз. Мари Карес. Благодаря, госпожо председател. Да, като продължение на казаното вече от колегата Тарина, вчера също говорих по доклада в подобна насока. Аз лично считам, че трябва да има ам, информиране и обучаване още от най-ранна възраст. И ако наистина трябва да развиваме такава културна дейност, трябва да видим как да развием културната дейност в това отношение. Считам, че нашите организации могат да изиграят наистина голяма роля в това отношение. Благодаря. Благодаря. Но а, вие давате на нашата мрежа много-много голяма роля. Благодаря ви. Благодаря ви, защото средствата, за които говори госпожа председателката, всъщност са доста ограничени. Нека да се върна на тази важна тема, именно художественото обучение. Започнахме специфична дейност миналата година в Вилнюс, тогавашната столица на културата. И по... започнахме дискусии по тази тема и поканихме представители на мрежата тази област и дейността постепенно се е, започна да се развива. Но разбирате сигурно също така, че не е в нашата възможност да започнем абсолютно всякакви действия. На първо място имаме една педагогическа дейност, така да се каже. Другата ни идея е в самата мрежа да а, насърчим осъществяването на малки проекти на европейско ниво, които без помощта на, дадена, на дадени местни власти не биха могли да се осъществят. Например, обмен на информация между хора на изкуството с превод, примерно, на дадени произведения и така нататък. Та, целта ни е да насърчим този важен сектор и действията в него, важният сектор, наречен културно обучение и художествено обучение. Такава беше идеята на дискусията в Вилнюс. Няма други желаящи да вземат думата. Благодаря на всички вас за вашето присъствие тук. Надявам се, че ще продължите в, същата, в същия дух вашата дейност. Надявам се, че ще можем да работим повече за културата, за регионите. И ще се опитаме също така да запознаем комисията с нашите идеи. Благодаря още веднъж на всички. Преминаваме към следващата точка от дневният ред, точка 12, а именно а, решенията на заседанието от координаторите. Вчера всичко мина добре на това заседание. Видяхте, предполагам, резултатите от това заседание в електронната си поща. Има проект за резолюция, който ще бъде разискван днес. Давам думата на отговорника. Да, госпожо председател, искам да кажа нещо за проекта за резолюция. Аз нямам възражения но времето ни притиска. Дали не мога да ни се отпуснат още 2-3 дни, за да я прочетем по-внимателно? Защото едва вчера получихме текста и бих искала да имам повече време да я прочета по-внимателно. Председателката, да, вчера вечерта се взе решение че тя ще се представи днес. Иво, мисля, че вече, че тя беше раздадена миналия четвъртък. Аз предлагам, всъщност кой отговаря за това във вашата група, аз ще се свържа с него или нея и ще се опитам да намериме решение. Ние сме отворени за предложения. Днес ли да го направим? Днес ще се опитаме да намерим решение. Добре. Иво Белет и госпожа Камаева ще обсъдят този въпрос на двустранна основа. И след това е, резолюцията ще бъде представена на комисията. Иво от името на, от името на Дорис Пакли, е? не от името на комисията. Всъщност ЕНП направи предложение. Е, ние го приехме и ще представим предложение. Има ли други проблеми? Няма. В е, този случай закривам заседанието. Обедена съм, че си имат достатъчно работа в кабинетите. Благодаря ви.